Е, господин Манка, вашият съдокладчик е на път. Предлагам да започнем работа, тъй като разполагаме с е, един час и в изказванията си трябва да бъдем стегнати. И ако нямате нищо против, ще открия заседанието. Е, Искам да предам извиненията на Роберто Гуалтиери. Той има други ангажименти. По време на срещата ще се появява за малко. Ако не възразявате, дневния ред ще се счита за прият. Нямам съобщения. И за това давам думата за 5 минути на всеки един от съдокладчиците. Господин Манка. Благодаря, господин председател. Парадоксално е, че точно в ден, в който съм докладчик, няма превод от моя език. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка, които участваха на нашите заседания. Те ни помогнаха да създадем атмосфера, в която всеки, се чувств... всеки усещаше, че мнението му е важно. Със съветниците ни анализирахме всички становища и потърсихме пътища към консенсус. Някои групи, които възнамеряваха да гласуват против доклада, търсят общи решения с нас и това е много положително. И така, може би утре ще продължим заседанието с докладчите в Сянка. И мисля, че е, има много добри изгледи за намиране на решения. И ще дам думата на своя колега да продължи. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. И аз искам да благодаря на съдокладчика господин Манка за доброто сътрудничество и работата през последните седмици с оглед на изготвянето на група компромиси. Ние вече ги обсъждаме с докладците в Сянка. Както може би помните, проекто доклада, който представихме, е прагматичен и заедно с това той отчита от една страна различните становища по въпроса и от друга страна политическия пейзаж и приоритети в Съюза. Това е причината, поради която предложението на съдокладчиците за реформа на Европейския паричен фонд се основава на двояк подход. Осезаем напредък в краткосрочен план и изясняване на приоритета на парламента в средносрочен и дългосрочен план. Получихме 224 изменения. Те обхващат различни области. С... Но повечето изменения са съсредоточени е, върху четири основни аспекта. И аз мисля, че това би било добра основа за постигане на компромис между политическите групи. Проведахме първа конструктивна размяна на мнения с докладчите в Сянка. Втората среща е утре. Що се отнася до измененията, ще очертая следните изменения. Първата група се спира на необходимостта да се гарантира в краткосрочен план решителни действия за укрепване на демократичната легитимност и отчетност на ЕВ, Европейския паричен фонд. Е, ня, в някои изменения се иска възможността за изслушвания, за представяне на кандидатури, е, одобряване на кандидатури и а, е, участие в а, процеса по освобождаване на отговорност. Като докладчици ние сме за укрепване на ролята на парламента, като се за съблюдава междуправителствения характер на органа. Ще направим всичко възможно да се постигне широк компромис. И също така ние ще използваме предложения временен меморандум за сътрудничество като средство за засилване ролята на парламента. Има подкрепа и за идеята за включване на реформата на Европейския паричен фонд в нормативната база. Това е позицията на парламента и се радвам, че предложението получава подкрепа. Втората група е свързана с името на органа. Както знаете, ние сме внесли изменения. Има широко съгласие за идеята името на институцията да не бъде Европейски валутен фонд, тъй като това би припокривало правомощията на ЕЦБ. Ще видим до какъв резултат ще доведе срещата на докладчите в Сянка. Въпросът сигурно ще остане нерешен. Третата група изменения са свързани с економическото управление на еврозоната. Там се призовава за баланса между гъвкавостта и отговорността. Призовава се спазна правилата на пакта за стабилност и растеж. И тук трябва да имаме предвид резолюциите на парламента и да спазваме съществуващата рамка и ще работим на тази основа. Последната група изменения е свързана с ролята на националните парламенти и ролята на Европейския парламент. Трябва да отчетем този двустепенен подход. Имаме междуправителствен орган и следователно националните парламенти трябва да запазят и подобрят ролята си. Ако предприемем един по-дългосрочен подход, интеграцията, интегрирането в нормативната база. Ролята на парламента трябва да се засили, но дори и в средносрочен план а, има място за засилване на ролята на парламента. Ето това са проблемите, които са засегнати в нашите измерения. Ние ще работим заедно, за да постигнем компромис. И аз мисля, че е, това, е, това ще се реализира е, в кратки срокове. Председателят благодаря за тези насърчителни обещаващи думи за възможността за постигане на компромис и е, пленарната зала да приеме разпоредбите на доклада по собствена инициатива. Сега думата имат докладчите в сянка от СНП господин Морешан. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на двамата колеги, господин Манка и господин Перейра за този проект за доклад – той е много добра основа за дискусия. Разбира се, има нужда от някои корекции, изменения, но смятам, че е, срещите на докладчите в Сянка са много конструктивни. Аз мисля, че ние като парламент трябва да излизаме с много ясно послание и за това бих искал в крайна сметка доклада да остане кратък и стегнат и от името на групата на ЕНП в комисията по бюджети аз намалих измененията до минимум, за да не се компрометира краткия характер на доклада. И сега искам да очертая някои въпроси, които не получават достатъчно внимание. Докладчиците споменават, че трябва да се спазват общите правила в общата валута. Тук искам да кажа, че имаме нужда от фискални буфери в периоди на подем, като защита при спад дефицита и излишъка трябва да се разглеждат като две огледални явления. Също така трябва да насърчим държавите членки да предприемат структурни реформи, тъй като това означава укрепване на економиката, т.е. намаляване на разходите и жертвите, които са неизбежни в период на криза. всичко, което правим на европейско ниво, не може да бъде заместител на отговорността на национално ниво. Това, което правим, разбира се, е много важно, но национално ниво е, се води в е, фискална политика, фискални буфери. Те са задължителни и трябва да използваме е, европейски механизми, за да се управляват страните правилно. Има нужда от фонд за неотложни ситуации. Това трябва да стане ясно. Същото също така смятам, Европейския валутен фонд трябва да е част от договорите и внесах също така изменения страните, които не са в механизма ИРМ-2, да имат възможността да участват в еврозоната. Може би след Брексит, което няма да има вече страни, които имат е, опт-аут за общата валута и трябва да улесним сближаването. И в заключение ние е, създаваме Европейски валутен фонд, за да укрепим валутата. Без него валутата няма да е пълна. И това е в отговор, освен това, на съществуващите несъвършенства. Затова не можем да си позволим грешки. Сега знаем какво не е било предприето преди 20 години и сега трябва да го направим не като политическо решение, но с внесения доклад на колегите, мисля господин председател, че можем да постигнем добър резултат. Благодаря, господин Морешан. Думата има Том Ван Ден Кенделаре. Благодаря, господин председател, драги колеги. И аз искам да благодаря на двамата съдокладчици за проекта за доклад. Като господин Морешан, аз съм за някои много важни въпроси. Възможен е голям компромис, само че трябва да го постигнем бързо. Аз самият, аз бях за първоначалния доклад и смятам, ще цитирам четири елемента от него. Първо, вързаността с условия. Нашата група иска да го каже много ясно, че става за фонд, който да се използва при кризи. Държавите членки би трябвало да изчистят авгиевите отбори преди да създадат този фонд. Този условия трябва да получат по сериозно внимание в текста. Това са предварителни услуги, т.е. имам също предвид, имам предвид също така и последващи условия, т.е. структурни реформи, предвидени в програмата за реагиране на кризи. По-нататък демократичната легитимност, както каза Силва Перейра и надзора на националните парламенти е много важен. Много се радвам, че националните парламенти бяха цитирани в проекта за доклад, но за нас би било много важно да не даваме лош сигнал. Фискалната и бю... Фискалния и бюджетен надзор е национално правомощие. Това трябва да се каже много ясно. Освен това, държавите членки са тези, които правят своите вноски в Европейския валутен фонд и следователно държавите членки, техните парламенти са онези, които имат право да получават информация за дейностите на фонда. Европейския парламент има правото да води диалог с тях. Това е демократичната легитимност. Трето, въпросът за институциите. Аз подкрепям колегите от АЛДЕ. Ние не би трябвало да говорим за Европейски валутен фонд е, или за Европейски фонд за стабилност. За какво става дума? Е, паричния е, аспект не би трябвало да бъде предмет на по-големи правомощия в сравнение с ЕЦБ. Ние трябва да изберем е, подходящо наименование и фонда за стабилност е подходящо наименование. Също така, е, трябва да ни знаем, че е, с измененията се повдигнаха различни въпроси, но ние искаме да бъдем ясни за това каква е нашата позиция за да бъдем, искаме да бъдем точни, но не бива да претоварваме текста. Да, разбира се, можем да обсъждаме фискалния капацитет, ролята на министрите на финансите, ролята на Централната банка. Всичко това е много важно, но ще утежни текста. Благодаря. Благодаря. Думата има Бернт Комел, но аз не го виждам и за това давам думата на колегата му от групата на ЕКАРЕ Ралф Пакет. Благодаря, господин председател. Комисията предлага да се включи ЕВФ в нормативната база на Европейския съюз и да се промени името и да бъде Европейския валутен фонд. Фонда ще поеме функциите на механизма за стабилност, но управлението ще бъде по-централизирано. Ние не сме съгласни. Затова внесахме и изменения за отхвърляне, но искаме да бъдем и конструктивни. Внесахме много други изменения, за да покажем какво мислим е, за възможностите ЕВФ да се подобри. Първо бихме искали да запазим управлението. Държавите членки финансират фонда, следователно трябва да се запази междуправителственото управление. Второ, фондът не трябва да бъде фонд за спасяване. Е, задачата му трябва да бъде и подобряване на стабилността на еврозоната. От това има нужда еврозоната и по този начин фонда ще бъде отговорен за стриктно спазване на а, пакта за стабилност и растеж. Също така, а, засилен контрол върху държавите членки и спазването на бюджетните правила. В заключение, ние имаме голямо желание да сътрудничим за подобряване на текста. Говорихме за значението на пакта за стабилност и растеж, структурните реформи, и запазването на прерогативите на националните парламенти. Това са за нас ключови въпроси. Очакваме да работим заедно с докладчиците и докладчиците в сянка. Благодаря. Благодаря, казва докладчиката. Сега от докладчиката за либералите Волф Клинс не е тук и за това по въпросите на обвързаността с условия искам да кажа, че този фант е много важен с оглед на подготвеност за криза. Това са механизми, които не бяха създадени, когато се учреди единната валута. Следователно, условията трябва да бъдат последващи, а не предварителни. Също така, когато трябва да се помогне на страна изпаднала в трудности, трябва да започне програма за структурни реформи като част от условията и също така да се подпомогне промяна на законодателството в фискалната област. Що се отнася до ролята на националните парламенти, ако изоставим капитала на европейските механизми за финансиране, европе... неевропейския бюджет, неевропейския съюз прави вноските, държавите членки финансират, но заедно с това трябва да има пряка връзка между държавите членки с техните парламенти и управлението. По наименованието ние смятаме, че е разумно да се запази Европейски механизъм за финансова стабилност. Това е име, което е познато на финансовите пазари и ни се струва, няма смисъл да поемаме риска и да объркваме пазарите, като променяме името. Що се отнася до министрите на финансите, на мен ми се струва, че трябва да разделим ролята на отговорността на ЕЦБ и за пред и заместник-председателят на комисията, който ще отговаря, няма да бъде председател на механизма за финансова стабилност. Сега давам думата на представителя на Зелените, Свен Гиголт. Добър ден, господин председател. Съвсем накратко Проведахме плодотворна среща между докладчиците в Сянка и искам само да кажа какви са нашите основни приоритети. И чух от е, докладчика, че има обща посока на действия. Според нас на този етап на преговорите парламента трябва да се съсредоточи върху демократичната и правна инфраструктура – на механизма за стабилност, това би било много по-плодотворно, отколкото да се повтаря дебата за солидност и солидарност, за стабилност и солидарност. В миналото е, имахме много недоразумения по този въпрос. Те могат и сега да възникнат, но това не би трябвало да е в ущърп на възможността парламента да изгради европейско измерение. Европейския механизъм за стабилност, тъй като е финансиран от държавите членки, ще бъде под егидата на националните парламенти при взимането на решения и също така се надяваме под егидата на националните парламенти. Това обаче не означава, че не трябва да настояваме за ясни права на Европейския парламент и да участваме в, при взимането на решения. Ето защо предлагаме повече права при избор на управителния директор, надзор върху късия списък и виждам, че НП са внесли подобни изменения – Бихме искали също така парламентът да участва в процедурата по освобождаване на отговорност и да създаде, да създава връзка между европейския бюджет и механизма за стабилност, за да упражняваме права на демократичен контрол и това може да стане според нас, без да се променя междуправителствения характер. Също така трябва да имаме право като депутати в парламента да задаваме индивидуално въпроси в писмен вид, както го правим с ЕЦБ и финансовите надзорници. Много е важно да се промени структурата на взимане на решения така че, когато се говори за резервната клауза за решенията, тези решения да се взимат бързо, така че одобрението на парламента за кредитната линия да се извършва в една предварителна процедура. Така че, когато възникне неотложна ситуация, тези решения да не се провалят поради високия прак, предвиден в устава на е, механизма за стабилност. Така че защитна, защитната клауза може, ще се прилага само в периоди на криза. В противен случай няма да, е, няма да помогне за стабилизиране на банките и за доизграждане на банковия съюз. И най-сетне ние смятаме, че парламента в процедурата по освобождаване би трябвало да има пълен достъп до одитните доклади и не само разглеждане на одитните доклади, но и пълни права за одит, както е за други части от европейския бюджет. Целта е да спазим член 310 от договор за функциониране на Европейския съюз. Той предвижда единство на европейския бюджет, а не неговата фрагментарност. Това са въпроси, които Европейският парламент би трябвало да може да приеме със съгласие. Въпреки, че различните възгледи за економическата политика ще доведат до разлики, надявам се, че в рамките на компромиса ще успеем да осигурим повече права за Европейския парламент. Благодаря ви за доброто сътрудничество между докладчиците в Сянка и докладчиците към момента. Благодаря. Благодаря господин Гиголд. Групата на Обединената левица не виждам представител нито пък на групата Европа на нациите на свободата нито пък на СПД. Господин Манка, разбрах, че сега има превод от словашки. Вашите встъпителни думи бяха кратки. Сега може би искате да ни, да ни представите в по-разгърнат вид и идеите си. Благодаря. Искам да благодаря и е, за добрата атмосфера. Ние искаме да е, разрешим заедно възникналите проблеми. Повечето държави членки подкрепят е, подсилването на Европейския механизъм за стабилност. И а, това е, ще бъде обсъдено. Ние ще реш... Е, важна е ролята. В, когато говорим за ролята е надзора и всички програми за стабилност. Европейския механизъм за стабилност е субект, който съществува на финансовите пазари, е важен субект там и разполага с капитал. В момента ние не настояваме за допълнителни ресурси. Очевидно, ние трябва да постигнем споразумение за името, но няма да се промен... но компетенциите и правомощията няма да се променят както не се промени името на Европейската Централна банка. Аз съм съгласен с докладчиците, които казаха, че има нужда от взаимодействие между Европейския парламент и националните парламенти. Ние трябва да разберем каква е, ще бъде позицията на този фонд и трябва да постигнем съгласие също така е, за важната роля в бюджетния процес. Ние няма да осъществяваме контрол, но в бъдеще бихме искали да се върви в е, тази посока. И е, също така бихме искали да има и контрол от страна на Европейската сметна палата това е посоката, в която искаме да вървим. Що се отнася до националните парламенти, тяхната роля става все по-важна. Ролята им е важна, защото те трябва да одобрят, да одобряват дейностите и функциите на този фонд. В бъдеще може да се окаже, че тази роля не е важна и можем можем да обмислим вариант, при който тази роля да се ограничи. Е, националните парламенти при всички случаи трябва да бъдат информирани, така че да имат, да водят диалог с ръководството на фонда и да упражняват някаква форма на надзор. Що се отнася до симетричните и асиметрични сътресения или шокове, трябва да направим така, че фонда да, да помага. Какво означава несиметрични сътресения, когато една страна изпитва трудности? Ролята на фонда е да помага при решаването на възникнали проблеми. Но трябва да кажем, че когато възникна идеята за този фонд, заради несиметричните сътресения, пет държави членки изпаднаха в трудности. Португалия, Кипър, Испания, Гърция и всичко това доведе до натрупващи се проблеми. И фондът трябва да бъде изграден така, че да може да реагира и на симетричните, и асиметрични сътресения. Фонда трябва да решава проблемите на, в последващо, а не предварително. Понякога е необходимо да се предотвратяват и прогнозират катастрофите. Анализите показват, че е възможно да се предвиди една криза и една страна би трябвало да е в състояние да а, разполага с а, средства, така че да прогнозира и да реагира при кризи. Този механизъм трябва да подпомага стабилността на членовете в случаите, в които е, е отслабен достъпа до финансовите пазари. И това е възможно, ако се направи прецизен предварителен анализ. Още един път искам да благодаря на докладчиците в Сянка и на последната среща постигнахме сериозен напредък, дори и по въпроси, по които не вярвахме, че ще успеем да намерим съгласие. За мен е много важно да, по, да продължим по този път. Ако успеем да намерим консенсус, ние ще успеем да намерим споразумение. Благодаря, господин Манка, госпожа Берес, в процедурата спонтанни изказвания. Благодаря, господин председател. Ние знаем много добре, че съветът е блокиран, нещата вървят бавно и е много важно парламента да излъчи сигнал чрез този доклад. Предимството на този доклад е, че може да провокира размисли и, и дебат в парламента. Сега три въпроса. Първо за името. Отбелязвам с удовлетворение, че се води дебат. в Моята група предложихме формула, която според нас е полезна. Фонда за европейска стабилност. Разбирам, че има опасност с европейския има опасност за объркване е, с Европейският социален фонд. Е, при, Аз мисля, че ние можем да приемем направеното предложение. Много е важно, разбира се, да успокоим пазарите. Но разбира се, за пазарите е много важно да, да са сигурни, че економически валутния съюз е напълно е, изграден и няма пречки пред устойчивото развитие на економиките, но е по въпроса за връзките с е, механизма и взаимоотношенията между Европейския парламент и Европейския механизъм за стабилност. Привличам вниманието ви върху една разпоредба, приета в Комисията по конституционни въпроси, има опасност, те показват, че има опасност от противоречие. Повечето от нас е европейски механизъм за стабилност в договорите. Тази цел не може да се реализира а, в, веднага европейския механизъм за стабилност като автономна стабилност, чрез едно споразумение, меморандум за разбирателство или нещо друго, той ще разполага с институционална автономия. Това ни отдалечава от първоначалната цел за общностен подход. Аз внесах изменения, надявам се на докладчика да го включи вярват, че временни споразумения между парламента и наследника на Европейския механизъм за стабилност няма да бъде в ущърп на автономията на последното. Позицията на парламента е да се интегрира в договорите и правния ред на Европейския съюз. Последния въпрос е, беше последен въпрос, който беше споменат и от докладчика Предпазливостта трябва да бъде на принципа на предварителните условия. Аз няма да влизам в дискусията по спазването на предварителни правила, предварителни условия, ролята на държавите членки в структурните реформи това е идеологическа дискусия, в която не бива да навлизаме и няма да изградим економическия и валутния съюз, ако не сме готови да дадем на еврото необходимата и пълна роля на пазарите. Благодаря, госпожо Берес ни, този доклад е в подкрепа на доклада Берес Белгер. Има ли други желащи да се изкажат? Не виждам. Давам думата на комисията да сподели своите наблюдения. Благодаря, господин председател, за дадената ми дума. Най-напред бих желала да благодаря на двамата докладчици, както и на докладчиците в Сянка за изготвянето на проекта доклада по отношение на нашата резолюция. Принципно, ние сме съгласни с принципите на този доклад. Даваме си сметка, че оживен дебат се води не само в, между държавите членки, но и тук в парламента, което ни радва до известна степен. Бих желал да се спра на три елемента, които изпъкват във вашето становище. Благодарим за вашата подкрепа за бъдещо интегриране на механизма за стабилност в европейската правна рамка. Освен това, парламента подкрепя идеята за демократична отчетност. И трето, много е важно ясно да бъде определена ролята на механизма за стабилност в общ характер и в междинен характер по отношение на правомощията на другите европейски институции. Това е всичко от нас. Благодаря ви. Мерси. Eh и il Заповядайте. господин председател. Възможно ли е да зададем въпрос на комисията? Отговор, заповядайте, има още 14 минути. Имам много простичък въпрос към комисията. Както виждате от измененията на различните парламентарни групи, множеството парламента а, желая всъщност една по-силна роля на парламента. Защо комисията е избрала да не предлага засилен парламентарен контрол от името на Европейския парламент. В общото споразумение с комисията Юнгър ние всъщност сме а, е, заложили именно тези правомощия на а, е, нашата институция за строг парламентарен контрол. Uh, you question, Може ли бързо да отговорите? Да, благодаря за въпроса, господин Гигол. За съжаление не мога да се съглася с вашата позиция, защото ако внимателно погледнете нашето предложение за регламента за е, Европейския валутен фонд, вие виждате, че всъщност парламента ще участва не само при номинирането на управителния директор, но и имате е, право всъщност е, да задавате въпроси, както по отношение на механизма за стабилност. Предвидени са различни изслушвания, ин камера и по друга форма. И а, е, това се предлага, между впрочем, и за други органи, които играят съществена роля за запазването на финансовата стабилност. Ние, разбира се, винаги сме отворили да подобрим вашата роля. За... Отворени сме за предложения. Merci. Donc nous allons maintenant entendre... Благодаря. Сега ще чуем двамата с докладчици. Кой ще започне? Господин Перейра Силва. Господин Манка ще при... Е, направи заключението. Благодаря ви съвсем накратко. Този дебат показа, че е възможен политически компромис по това важно досие. И второ, един съществен елемент относно представена идея от наши колеги от ЕКАРЕ – именно за реформите на механизма. Става въпрос за наблюдение и съвместимо с е, фискалните права, правила от страна на държавите членки. И в този ред на мисли е, съм съгласен с комисията, трябва да бъдем предпазливи и е, да не генерализираме, обобщаваме дублирането на дейности между комисията и парламента. Естествено, че комисията отговаря за надзора, а когато става въпрос за проекти, бюджетните планове, естествено, че комисията, Еврогрупата, съветът ще ги разгледат и така нататък. Аз не смятам, че ще спечелим, ако а, допълним още един глас в целия този процес. Вече съществува протокол между а, Европейската комисия и а, механизма за стабилност, за да тече работата по един ефективен начин. Но, както казах, не би следвало да се стига до дублиране на правомощията на вече съществуващите органи. Аз не смятам, че това е въпрос за предварителните условия. Всъщност надзора и съответствието с а, фискалните правила към момента е задача, която се извършва от Европейската комисия. Когато се появи криза е и необходимост от финансова помощ, тогава, разбира се, става вече е, въпрос за последващите условия. Благодаря. Благодаря, Педро Силва Перейра. Владимир Манка има думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. И в доклада на Сметната палата се твърди, че трябва да се прилага междуправителствения подход при специфични условия. Знаем, че този механизъм не се финансира от европейския бюджет и за да и за да се гарантира участието на държавите членки, не можем да се оповаваме на бюджетните правила, които са свързани с бюджета. Можем да използваме един адхок механизъм, в, за да спазваме правото на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, господин Манка. Е, да беше толкова просто. Ролята на парламента, комисията и еврогрупата и ръководителя на този инструмент би трябвало да бъдат много пределно ясни. Що се отнася до финансирането, националните парламенти трябва да имат пряко участие, тъй като те ще гарантират кредитите или да участват в вноската. Що се отнася до заверяването на отчетите, не знам дали това трябва да бъде сметната палата или независими аудитори, които да заверяват отчетите и да правят заключение за тяхната точност. В резултат на тази среща можем да направим насърчително заключение. Докачите в сянка ще се срещнат от един и половина в зала в АСП. И следващата съвместна среща на бюджетната и економическата комисия ще бъде на 7 февруари в Брюксел. Но тази, това задание трябва да бъде потвърдено и през следващите дни ще получите потвърждение, но е, отбележете тази възможност за съвместна среща бюджет ЕКОН. Има ли други въпроси? Не виждам. Благодаря за участието. Закривам заседанието.